Колеги, протокола от това заседание ще е наличен е, в началото на следващата сесия. Благодаря ви. Желая ви добър път. Господин Оди, имате въпрос, процедурен въпрос, така ли? Господин председател,